докато е, нашите е, колеги от бюджетна комисия се настаняват, е, ние да направим пробно гласуване. Жан. Значи трябва да се добави гласа на председателя. И така, гласувайте пробно. One more. We have to check the quorum. Okay. Bah, il faudrait quand même le vérifier, non On n'est pas obligé de vérifier So the, the vote is open for a test. Гласувайте правно гласуване.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 So, you, you, you want to chair the vote? Okay. So, I... Okay, we can close the test. Край на пробното гласуване. Сега да гласуваме за изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор. Въз основа на единодушно решение и след неофициално изслушване, координаторите на двете комитии препоръчват за, на председателски съвет господин Лазло Анда като независим член на инициативния комитет на ЕФСИ. И а, с един, Съвета единодушно е, е, го е номинирал. Сега поздравление и сега да гласуваме с годин Молтър, който е преизбран е, Уилям Мортър като изпълнителен директор на ЕФСИ. Тайно гласуване, разбира се, както при всички номинации. Моля, гласувайте.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 Okay, we close the vote. Край на гласуването. 44 за, 2 против, 6 въздържали се. Приемат се, е, одобря, одобрени са кандидатите. 45. Сега да гласуваме за Илиана Цанов като заместник управител е, е, това е. Гласувайте чрез тайно гласуване. Повторно назначение. We close the vote. Край на гласуването. 44 за, 3 против, 5 въздържали се. Поздравления и на Илиана Цанова с да ги аплодираме и двамата, както и господин Андор. Преди да закрием заседанието, трябва да приемем протоколите протоколи, протокола от 2 юли. Не възразявате, прият е, е протокола и така. Е, това беше едно бързо, но ефективно заседание. Ефикасно, ефективно.